Уважаеми колеги, да започнем работа по дневния ред. Наред е точка 11 обществено изслушване по устойчивите финанси. Искам да приветствам с е, добре дошъл нашите оратори е-, Ерик Ушер, Райан Колинс и Микел Алиета. Благодаря ви за присъствието и участието на това е, изслушване в рамките на доклада по собствена инициатива за устойчивите финанси на економическата комисия. Очакваме и законодателно предложение от Европейската комисия през май. Както знаете, за нас темата е много важна и се радваме, че имаме възможност да разговаряме с нашите изтъкнати гости. Шила и Тахо съсредоточава усилията си върху регулирането като много важен елемент от глобалния ред. Това е от особено значение за нас. Големи са очакванията ни към това изслушване. Ораторите разполагат с 10 минути за изложения, и след това ще дам думата на останалите оратори и на колегите депутати. напред ще дам думата на Ерик Ашер, който е ръководител на финансовата инициатива на програмата на ОНЕ за околната среда. Благодаря, господин Гуалтери, госпожо Кейто. Преди 25 години една малка група банки и застрахователи се срещнаха по време на среща на върха земята в Рио де Жанейро през 1992 година и стигнаха до заключение, че финансовата индустрия играе ключова роля в осигуряване на устойчивото развитие. Тогава те е, замислиха идеята за едно партньорство, не финансов сектор, която се превърна в финансовата инициатива на програмата за развитие на ОНЕ. Аз ръководя тази група. Ние създадахме, през 2012 година с Банки Мун създадахме принципите за устойчиво застраховане. 25% от световните страхователи са се присъединили. през 2006 година създадахме принципите за отговорни инвестиции. Междувременно инициативата за устойчиви борси е, включва съображения, свързани с устойчивостта в практиката на ръководството. Финансовия сектор постигна значителен напредък, но обществото и околната среда станаха свидетели на промени, които не можехме да предвидим. Наясно всички знаете, че ние сме преминали всички рекорди. 2017 година беше втората най-гореща година а, и като а, настъпиха природни бедствия, ураганите Харви, Ирма и Мария, наводнения в Азия доведоха до човешки жертви и много щети. Новите рискове не са, само, не са свързани само с климата, неразумното използване разхищение на природните ресурси ще доведе до сериозни трудности за глобалната вериги на доставка. Е, много са несигурностите и устойчивите финанси са на кръстопът. Способността на сектора да оценява и управлява екологични и социални въпроси, въпроси свързани с управлението, трябва да се ориентира към подходи свързани с управлението на риска с оглед на създаването на устойчива економика. И освен това трябва да разширим обхвата на финансите, с които може да се осигури положително въздействие. Дейността на експертната група на високо ниво по устойчиви финанси е много навременно. Докладът ти е много богат документ и е част от финансовата архитектура. Целта на Европейската комисия е да постави системата за устойчиви финанси в сърцето на финансовите реформи. Това е изключително важна цел, ако е, Европа има желание да бъде лидер в прехода по по-устойчива економика и общество. И сега искам да кажа няколко думи за препоръките на експертната група и да кажа какви са съображението. Като цяло докладът на групата съдържа препоръки, които ако бъдат реализирани, създават потенциал за засилване на финанс... подхода на финансовата индустрия на Европа към устойчивост. Сега аз ще се спра на няколко конкретни препоръки. Първо обхват и заинтересовани лица. Макар, че първоначалният обхват на доклада е устойчивостта и там се говори е, за фактори свързани с околната среда, устойчива, социалните и управленски съображения и целите за устойчиво развитие. Авторите признават, е, че е, препоръките са насочени към зеленият елемент. Устойчивите финанси не е само вътрешен инструмент в рамките на Европейския съюз, трябва да се разглежда като инструмент за преодоляване на фактори като иммиграцията, несигурността, продоволствената сигурност. Стълбът развитие на, цели, на целите устойчиво развитие отсъства от доклада. Що се отнася до заинтересованите лица, тъй като банките играят ключова роля в финансовата архитектура на Европа, се тревожим от отсъствието на представители на банките в групата. Що се отнася до обхвата ние препоръчваме Европейската комисия да оцени обхвата и амбицията и банките да участват по-активно. Що се отнася до таксономията, предложената таксономия е постепенно да се повдигнат теми, свързани с устойчивостта, започвайки с изменението в климата т.е. конкретни дейности, технологии и сектори. Всъщност става дума за позитивен списък. Дори и при редовни усилия за разширяване на аксономията ще се прилага секторния подход за пренасочване на потоците между съществуващи сектори. Технологичните економически промени, които се извършват, е, означават, че Европейския съюз е, трябва да бъде проактивен, а не да реактира в последствие. Но е, днешният бизнес модел по всяка вероятност ще бъде ориентиран към въздействието, ще се специализира в мобилността, а не да, в продажбата на коли, енергийна ефективност, а не изграждане на централи. Смятаме, че следващата стъпка е финансите да предприемат по-холистичен подход, да дават оценка и на положителния и отрицателният ефект и това за трите стълба на устойчивото развитие. С други думи, ние се подготвяме за економика, където въздействията ще стават все по-важни. Няколко банки инвеститори в финансовата инициатива работят за разработване на идеята за финанси с положително въздействие. Ние ще държим комисията и парламента в течение на напредъка. Радваме се, че подход вече е включен във вашия проекто доклад за включване в таксономията. Фидуциарни задължения. Дейността на финансовата инициатива в тази област е от 2005 година. Беше разработен доклада Фрешфилд. Е, резултатът беше създаването на принципи за отговорни инвестиции. Е, работим с 400 политици, представители на регулаторните органи, инвеститори от 15 юрисдикции. Докладът на експертната група казва, че екологичните и социалните фактори са много важен елемент на задълженията на инвеститора. Всъщност самата идея за фидуциарно, фидуциален дълг предполага всеки въпрос да бъде, който може да повлияе върху финансовите резултати, да бъде включен в процеса на взимане на решение. Това включва екологичните и социални въпроси, макар че задълженията на инвеститорите са кодифицирани в европейските законодателни актове за финансовите услуги. Докладът на експертната група предупреждава, че те не отразяват устойчивостта на нужното ниво. Застраховане. Основната е, дейност на застрахователния сектор е да анализира, управлява е, и подписва риска. Ние, е, в Финансовата инициатива включва тройната роля на застрахователния сектор в устойчивото развитие, като ръковод... управляващи риска, носители на риска и управление на активите. Като управители на риска, застрахователите помагат на общностите да разберат, предотвратяват и намаляват риска чрез проучване и анализи, превенция на загубите. В европейската финансова система може да спечели от специализираните знания на застрахователния сектор в области като моделиране на риск от катастрофи. Като носители на риска, застрахователите защитават домакинствата, фирмите и правителствата, като поемат финансовите сътресения в резултат на циклони, наводнения, суша, земетресения също така цената на застрахователните премии също така са сигнали за риска. Застрахователните решения за възобновяемата енергия са също така полезни инструменти за преход към зелената економика. Въпросите на устойчивостта все по-често се включват в дейностите на застрахователните предприятия. Що се отнася до ролята на застрахователите, ние препоръчваме им застрахователите да бъдат не само инвеститори, но и да анализират ролята, която те могат да играят като при подпомагане на прехода към приобщаваща и устойчива економика правата на човека. Водещите принципи на ООН по бизнес и човешките права са глобалния стандарт, който създава нормите за фирмите, в това число финансовите институции. От една в европейските финансови институции инвеститорите и банките активно участват в разясняването на значението на тези водещи принципи. И накрая енергийната ефективност и устойчивата инфраструктура. Сектор сгради трябва да намали своите въглеродни емисии с 3 четвърти от 2050 година. Това предполага инвестиции от 300 милиарда долара всяка година. макар че не, това не се възприема за инфраструктура поради малките, е, малките обеми на инвестициите и разделението в собствеността, дълготрайността на сградите е, имат прилика с инфраструктурния сектор. Сградите са задължителна част от динамични енергийни мрежи, които могат да бъдат агрегирани и се превръщат в виртуална инфраструктура. Ето защо по енергийната е, ефективност е, ние препоръчваме зелените етикети да бъдат включени по по-експлицитен начин, за да се агрегират данните в финансовите институции. Също така препоръчваме въпрос, свързани с градините да бъдат включени в устойчива инфраструктура Европа. Благодаря ви. Благодаря. И сега Мишел Алиета. По-настоящем той е съветник към центъра, към Центъра за международни проучвания и прогнози. Имате много дълга биография. Благодаря, че ме поканихте господин председател. Ще се възползвам от превода и ще говоря на френски. По този начин ще изкажа по-добре това, което искам да кажа. Ще се спра на два въпроса от гледна точка на политическата економия. На първо място отговорността, политическата отговорност, финансовите финансовия сектор да спомогне за преодоляване на трудностите и също така промяна в структурата на производството и а, потреблението. Сега, трудностите, трагедиите, пред които сме изправени, има тук. А, а, тук става дума за онези рискове, които са свързани с общата несигурност сегашните методи за оценка на риска се оказват неприложими. Тази несигурност превръща риска по следния начин. Първо, финансовата уязвимост и климатичните изменения са взаимно свързани. Създават се рискове, които са непознати те са много различни от сегашните глобализирани финанси. Методите за оценка на риска са по-различни. Второ, също така трябва да има последователност на политическите приоритети, излизащи извън рамките на избирателния цикъл. Първо, освен това, транснационалното сътрудничество е задължително имайки предвид технологичната несигурност и развитието на новите технологии. Следователно един, има нужда от политически пакт на ниво Европейски съюз, който да обхваща всички партии. Има нужда от политика, която да обхваща частния сектор и да и да се осигурят няколко десетки трилиона инвестиции, какво е необходимо? Първо, да се определят приоритетите за финансиране и тук да се. От основния критерий тук е европейската добавена стойност с подкрепата на европейския бюджет, с допълнителни собствени ресурси Евро, какво е европейска добавена стойност, онова, което може да създаде на ниво Европейски съюз, отвъд рамките на принципа на а, субсидиарност. А, става дума за решение, от което печелят а, всички. Също така трябва да се да се осигури подсилване на европейския бюджет с допълнителни собствени ресурси и това да бъде свързано с е, инвестиционните приоритети. кои са инструментите и кои са действащите лица? инструментите, цена на въглерода, но това не е толкова лесно, или поне не е толкова лесно, колкото смятат економистите. Е, цената на въглерода дава е стимул за новаторството. Тук има няколко варианти данък такса върху въглерода ще осигури средства за управляващите, но не, но не гарантира, че ще се намалят емисиите. Правото цените на въглерода са свързани с несигурност и е необходимо да се изприлага принципът на търгове и на надаване, а не да се предоставят квоти. Таваните на замърсяване трябва да се променят с оглед на тенденциите и да се запази развитието на економиката, така че да не се повишава, да не се превишава целта от 2 градуса. Най-важното е условната цена на а, дейностите. Това е цена, която е в т.е. ориентация към зелените инвеститорите. И така, данъка върху въглерода и цената на дейностите, свързани с екологизация, би трябвало да доведат до въглеродна неутрализация. Това е първата характеристика. Е, двете, двата аспекта трябва да се съчетаят. Следващият елемент, който е важен, е промяната в финансите в посока новаторство, за да се осигури финансиране на инфраструктурите. Къде е проблемът? Проблемът е, състои в това, че финансовите е, предприятия трябва да отразят финансовата рентабилност, както и цената за неутрализиране на климатичните изменения. Тези инвестиции имат възвръщаемост, която се осигурява твърде дълго във времето. Не, пазарът не не определил цената на е, не, не, не е изчислил косвените ползи, е, като подобряване на здравето и изобщо на околната среда. Това предполага е, финансови субекти, които са по-различни от това, което съществува в момента. Най- на, на първо място това са банките, които имат знанията за финансиране на мащабни проекти. На второ място институционалните инвеститори, които разполагат с капацитета да влияят върху управлението на предприятията, за да се отчетат критериите, свързани с околна среда, социални и управленски решения. Без централните банки няма, възможно, няма да могат да се развиват тези дейности. Тъй като ми остават няколко минути, ще се спра на макроекономическата политика. Направихме симулация на един модел, който включва който включва и финансовите субекти. Въпросът е как да се ръководи политиката, за да осигурим плавен преход към зелена економика, независимо от несигурността, не, не, липсата на достатъчни данни за щетите. Различни са факторите, които трябва да бъдат съжитани. Аз вече говорих за данъка върху въглерода, субсидии за зелените е, и инвестиции и зелените лихви. Когато се направи симулация, какво се е, оказва? Е, ние говорим за различни данни. Данъка върху въглерода трябва да се увеличи, за да се обезкуражи замърсяващите е, производства. И унези, които инвестират в подобни предприятия, ще претърпят е, сериозни загуби, е, защото техните активи ще станат безполезни. Ще има политическа реакция, която ще блокира реформите. въглеродния данък плюс субсидии за инвестиции. И въглеродният данък ще доведе до по-плавен преход, защото се добавя втори елемент, който, облаг... който е от полза на зеле... който е от полза за зелените инвестиции. И аз говорих за третия критерий за косвените ползи и всъщност няма да се обесценява капитала на замърсяващите предприятия. Има предимство, но преходът се забавя. Ако преходът се забави, ще има отклонение от целта 2 градуса. От тук и третият инструмент – въглероден данък, субсидии, зелени лихви с публични гаранции за зелените облигации. Тогава зеления сектор ще има по-висока рентабилност и резултатът е много интересен, защото в този момент се оказва, че преходът е свързан с повече рентабилност – но Централната банка осигурява гаранция на зелените облигации. Не може активите да бъдат абсолютно сигурни, ако банката не ги гарантира. Тоест, Централната банка го прави това в рамките на макропруденциалната си политика. По този начин тя осигурява гаранция за повишаване на а, качеството на инвестициите. Благодаря. И сега третия оратор, Джошуа Райан Колинс, който е старши научен сътрудник към Института за иновации и публични цели, познат като UCL. Благодаря, господин председател, благодаря на Моли Скот Кейто за това, че ме покани. Ще говоря основно за банковия сектор и за ролята на паричната политика и финансовата регулация. Занимавам се с тези въпроси вече 10 години в рамките на института, към който работя в Лондон за иновации и публични цели. Първо искам да говоря за мащаба на проблема. Според доклада Ашлек, 107 милиарда годишно е всъщност липсата на финансиране. Тази липса се измерва с 107 милиарда. Е, и тази сума е огромна. Съответно, публичният сектор не може да се справи, ето защо трябва да мобилизираме финансовия сектор. В рамките на финансовия сектор обаче нямаме само един или двама участници. Финансовия сектор не е само капиталовите пазари. Ерик очерта основната роля, която могат да играят капиталовите пазари. Капиталовите пазари и правителствата, когато харчат или инвестират, те инвестират или харчат съществуващи средства. Те ги взимат от а, економиката. За разлика от тях, търговските банки и централните банки а, могат да създават нови пари. Те го правят а, чрез отпускането на кредити. Най-подходящия термин е създаването на кредити Банките създават е, кредит. Те създават около 97% от всички нови пари в економиката. Съответно, ако искаме да се изправим с е, лице в лице с сериозните мащаби на прехода, този факт трябва да се вземе предвид. Е, за нещастие, няма достатъчно доказателства, че банковата система по-настояще може да откликне на тежката задача. Защо? Защото измененията в климата представляват един сложен процес. Не се знае какъв ще е изхода от тях, какъв ще е окончателният резултат, не се знае къде ще е точката на необратна промяна, трудно е да се предскаже кога точно ще се разтопи пермафроста, кога точно ще се случат други феномени. Трудно е да се определи времева рамка. Ето защо сектора не може да се справи с тази динамика и Мишел вече го каза всъщност на пазарите има системно не, системна неспособност за определяне на цените на всички тези процеси. Никъл Стърн описва това като системен провал на пазарите. Ето защо онова, което казва Ерик Кашер е нещо много важно. Таксономията ще е много важна, сигурен съм, много ще помогне. И различните рамки в рамките на екологичните, социални и управленски цели също са важни. Аз искам да кажа няколко думи за това как да накараме банковия сектор да подкрепи прехода. Мисля, че времето за доброволно оповестяване по отношение на блокираните активи е изтекло вече не можем да разчитаме на доброволно оповестяване. Имаме изключително съвършени рамки е, за екологични, социални и управленски цели и те съществуват дълго време, но отдавна са пренебрегвани. Централните банки и финансовите активи кредитори не може да искат доброволно оповестяване на информация от търговските банки. Така че аз мисля, че трябва да има задължителен характер тук. Необходимо е обаче да отидем още по-далеч. Една от основните полуки от финансовата криза беше, че хипотезата за ефикасните пазари, с други думи, че ако оставиш пазарите сами да се справят, те ще направят най-добрия избор, е, тази идея вече не се ползва с доверие. Стана ясно, че ако банките сами определят е, колко да рискуват, в крайна сметка се стига до твърде голяма е, спекулативна дейност и до балони. И ето защо се появи тази макропруденциална политика. Някои централни банки имат ясен мандат в тази връзка, като банка в Ингланд, например. В Европа положението е малко по-различно. Идеята на тези макропруденциални институции обаче е да разглеждат системния риск, а не отделните рискове, свързани с всяка една банка. По време на кризата стана ясно, че един от основните системни рискове беше в пазара на недвижимите имоти. Преди кризата банките генерираха много капитал под формата на ипотеки и се казваше, не знаем какъв е риска, не сме сигурни, че става дума за балон, по-добре да се справяме в последствие. Тази ответна реакция се оказва сега много проблематична, като гледаме назад. По отношение на измененията в климата, риск е същия. Става дума за колосален системен риск и не можем да даваме на отделните банки възможността или пък на макропруденциалните надзорници да, да решават точно какъв е риска. Ето защо имаме нужда от изпреварваща намеса и всъщност макро политика има точно такава цел. А сега има принуда за банките да бъдат по-високо капитализирани. Естествено, държавата е основен играч тук. Има заеми към институции, които са спекулативни и които сега се контролират по-добре, тъй като те не допринасят за развитието на реалната економика има някои и мерки за намаляване на отпускането на ипотеки. Мисля, че ЕЦБ би трябвало да разгледа сериозно възможността за повишаване на капитала или приемането на други форми на кредитни насоки, както бих се изразил аз, за да се даде тласък на зелените инвестиции и за практики за отказване от изкопаемите горива. Има и други способи, естествено. Не е задължително само да се задължават банките да е, имат повече капитал. Може да има контрациклични буфери, например. Има и отпускане на така наречените екологични кредити. Те бяха много популярни в миналото. Във Франция след войната, например, става дума за кредити насочени към стратегически сектори от економиката. С други думи, иска се от банките поне 30%, например, от кредитирането им да отива за приоритетни сектори. Има подобни програми, които се прилагат от някои централни банки. Затова би било добре групата за действие да разгледа е, такива целенасочени е, кредитирания. По отношение на предложението банките да имат по-малко капитал е, за сметка на зелените, така наречените зелени насоки, тази идея е правилна, но е проблематична критична. Проблематична е с оглед на, на идеята, а, че в крайна сметка искаме да се вкарат повече средства в економиката. И в заключение, паричната политика в по-широк план. Един от разочароващите аспекти. Ролята на паричната политика въобще не се споменава. Защо има проблеми тук? На първо място и най-очевидно, ЕЦБ по-настоящем е, генерира 60 милиарда евро всеки месец и това оказва сериозно въздействие върху европейската економика, но критериите за устойчивост не са част от критериите на ЕЦБ. Пазарната неутралност не е същото като е, устойчивост или същото като неутралност по отношение на измененията в климата. Едно проучване на London School of Economics показва, че някои покупки на ЕЦБ са изкривени и са насочени към неправилните сектори. Програмата CSPP, е например, за изкупуване на корпоративни облигации дискриминира малките компании, които са основните иноватори в сектора на зелената енергетика. И ето защо този проблем трябва да се разгледа. Ето защо призовавам ЕЦБ да поеме водеща роля и да окоръжи банките да оповестят какъв е кредитния им риск. ЕЦБ трябва да започне да действа активно и да оцени своя собствен кредитен риск, е, това го казвам и във връзка с гаранциите, които се искат, когато ЕЦБ отпуска е, заеми на банките. Това би било нещо като ценна първа стъпка. Благодаря, благодаря за тези изявления, изключително интересни. Трябва да кажа, че не съм съгласен само с а, е, това, което казахте за зеления фактор за подкрепа. Казахте, че альтернативите са по-ефективни. Същност, е, капиталовото увеличение за другите е, инициативи няма да се случи. Е, фактора за подкрепа на МСП, например, не доведе до финансова стабилност. Би трябвало да има умерено, умерено подпомагане на инициативите за отпускане на кредити с екологичен характер от страна на банките. Професор Алиета спомена нещо важно в тази връзка. И вие самия говорихте за финансовия принос. Време е сега да чуем докладчика и другите докладчици в сянка – ще дам думата на нашия заместник-председател Маркус Фербер. А моли има думата. Благодаря ти, Роберто. Благодаря и на тримата оратори. Те наистина са големи експерти по а, темата. Пари Приветствам, че се спряхте на много от темите, които са засегнати в моя доклад и в доклада Ерик и са свързани с въпросите за смягчаване на въздействието върху околната среда и връзката с банковия сектор. Смятам, че таксономията, която се предлага в доклада ЕКСЛЕК е много важен аспект и смятам, че ние можем да изготвим един много по-добър вариант. Трябва да намерим начин да отразяваме промените, които се случват в преходния период. Може би динамичните действия, че са част от решението. Освен това, смятам, че въглеродния данък е нещо, на което трябва да се спрем отново. Това е нещо, което се приема и от други депутати. Може би да има възможности за насоки за кредитирането и начинът по който ЕЦБ решава да отпуска средства. Относно въпросите за застраховане на риска, интересувам се от това, което казахте, че ем, не правим достатъчно, защото от нас е застраховането и управлението на риска. Трудно е да се направи това, когато е, ситуацията е несигурна, непредсказуема. Спомена се и земеделското стопанство като област, в която рискът не се оценява както трябва за това, че Земеделието е интензивно, използват се много торове и така нататък. Споменахте и строителството. В момента сградите се изграждат без да отговарят на високите стандарти и а, не са пригодни за а, евентуални наводнения. трябва да се подобри а, до голяма степен оценката на риска. Нещо друго, Споменахте и ЕЦБ, но никой не спомена ЕИБ, нашата банка. Тази година се извършва преглед и ако може да кажете какво очаквате от този преглед, наскоро те решиха да ам, предоставят средства за изготвяне на трансатлантически газопровод. Според мен обаче не трябва да има никакви изкопаеми вещества и да се предвижа инфраструктура за тяхното експлуатиране. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря за интер... интересното ви представяне. Наистина разшири нашият кръгозор по доклада. Uh, Активите могат да се използват от част като част от мерките за предотвратяване на системния риск. Имаме едно основно безпокойство, свързано с това предложение. Таксономията на зелен... Е, таксономията, свързана с екологизацията, малко ме притеснява. От е, финансова гледна точка инвестициите могат да са много рискови или е, зле управлявани. Не искам да има някакво специално третиране, така налечените зелени инвестиции. Тази концепция за активите се до, доближа... А. Относно блокираните активи, това е аспект, който е засегнат до голяма степен в доклада. Има връзка с финансовия сектор. Относно показателите. Има 8 показатели за въглеродните емисии, за експлоатацията на природни ресурси, за емисиите и така нататък, потреблението на вода. Измерването на жизнения цикъл и на еко показва, че екосистемите съществуват. Не трябва ли показателите първо да са под формата на на отчитане и след това да се вземат 10%, да речеме, които да се а, отдават на екологизирането. Ще е по-добре, според мен, а, да се подходи така, отколкото да се определя кое точно се счита за екологизираща мярка. Ще ми се да чуя въпрос въпро... ще ми се чуя вашето мнение по въпросите за индикаторите и по какъв начин ще бъдат обхванати и ам, успехите на пазара и по какъв начин те ще бъдат отразени в финансовите регламенти. Пол. По... Благодаря на ораторите и за техните изказвания. Дебатът е много навременен, който водим тук. Много е полезен. Имаме нужда от всеобхватен подход. Що се отнася до устойчивото финансиране, и законодателите и участниците в финансовия сектор появяват добра воля, но липсваше един последователен подход. В същото време темата е много трудна, защото в момента се работи по нея. Започваме да изграждаме една рамка, която трябва да бъде запълнена – продължение на известен период от време. Имам и въпрос към ораторите. Моето безпокойство е, че можем да стигнем до там да чакаме. Таксономията е добро начало, но трябва да се работи паралелно и за оповестяването и инвестициите. Не трябва да стигаме до там, че да чакаме за таксономията или за част от нея. Трябва да търсим един динамичен подход. Трябва да а, се търси подход, който да е ам, напредничав и да засилва доверието, да е надежден. Относно стимулите, как да се гарантира, че те са на правилното място. Може ли да сте по-специфични по този въпрос? Важно е да извършим тази промяна. Това е свързано и с дискусията за оказване на подкрепа на ам, зелената енергия и на лископаемите вещества. Ам, трябва да се започне най-вече от финансовия сектор. Това е логичната стъпка, но има рискове, които са свързани с счетоводните баланси на банките. Те съществуват, но няма обща методология за експозиция на рисковете по какъв начин може да се подходи, за да се зададат ясни а, стимули за финансовите институции да, да вземат прави този риск и да го включат в инвестиционните решения. Някой може да си нещата по един начин, друг по друг начин. Следващия оратор. Благодаря, госпожо благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички за чудесните изказвания. Препоръките на групата на високо ниво са доброволни и се възоснова на събрание до сега опит – тези препоръки, които са е, възоснова на доброволни мерки, могат да се използват за създаване на стимули в финансовия сектор, така че да се стигне до едни по-устойчиви цели. Относно законодателството за несъстоятелността, групата на високо ниво предлага зелени продукти и те да се ползват изключени от правилата за несъстоятелност но въпросът е по какъв а, начин ще се а, определи ценовия риск. Риск, ако да речем, а, прилагаме по-облегчени критерии е, за всички, това може да създаде а, проблеми и до загуба на кредити. Дори може да нещо по-лошо. Благодаря. Лиеве, следващият оратор. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, уважаеми господа, за вашите представени. Имам един въпрос. Инвеститорите винаги ще разчитат на възвръщаемост на инвестициите си. Как можем да гарантираме, че възвръщаемостта е по-висока при устойчивите продукти? Това може да се получи, като се увеличи възвръщаемостта на инвестициите, но как да го направим? и по какъв начин да го направим, докато а, като същевременно, докато същевременно осигурим равни правила за всички и не дестабилизираме финансовите пазари. Благодаря. Последният оратор е Димитриус. Благодаря. Смятам, че Чухме много интересни изказвания. Тази дискусия е трябвало да се проведе много по-рано в Европейския съюз. Наистина се полагат забележителни усилия в тази област. Китай инвестира повече в научно-изследователски развой на дейност, отколкото Европейския съюз. Вашите предложения, които са извън обичайните практики, са много полезни за нас. Запозна се с доклада, който е отправен в много добра посока. Докладът на колегата Моли Скот Като относно таксономията. Тя, както и доброволното оповестяване, или недоброволното предоставяне на оповестяване, защото доброволното оповестяване е задоволително за Та Въпросът ми е следният. Може ли да ни предоставите някаква информация за това, до каква степен да разчитаме на плана за действие а, и а, на пътната карта? Какво да направим с тези кръгълни камъни? и тези инструменти, заложени в пътната карта, дали ще се по-конкретни в описанието си. Планът за действие е много амбициозен и ам, ние ще имаме такъв конкретен план през март. Благодаря ви. Никой друг не иска да вземе думата, освен мен. Моля, ако си съгласна, следващата точка е твоя доклад и ще използваме твоето време, за да продължим дискусията. Сега гостите ни, които са тук, ако са съгласни е, да говорят за по 3-4 минути. Започваме със същата последователност. Ще се опитам да съм кратък, да се спра на въпросите, които бяха зададени. Чух какви са безпокойства с таксономията. Инструментът е много полезен, но наистина трябва да бъдат определени специфични неща, трябва да има конкретен подход, който да доведе до една интелигентна таксономия и да се определи точно какви са конкретните мерки, а не всичко да бъде изредено в един списък относно предизвикателствата. Тези, които са свързани с риска, те го наценяват всяка година. Трябва да се справим с този проблем по различен начин прави се опит по отношение на инвестициите. Предвижда се понятието за отговорността, така че да се действа в интерес на клиентите, така че да се разбере дългосрочната перспектива, да речем в земеделието, да има някакво изискване за носене на отговорност правителствата са тези, които трябва да поемат в дългосрочен план разходите, свързани с някакви обществени мерки. Трябва да се окаже подкрепа на правителствата. Само 10% се разходват за превенция, 10% от средства се разходват за отстраняване на последиците от бедствията. Трябва да се ем, полагат повече усилия, свързани с планирането. Това е доказателството от е, това. За, това е ем, полуката от ем, въпросната статистика. Е, антицикличната роля на ЕИБ беше много важна в е, някои ситуации и е, трябва да имам предвид, че портфолиото е по-широко, освен е, това да се предвиждаш повече средства за нисковъглеродни а, проекти. А, относно задължителното оповестяване дали да бъде задължително или доброволно, не знам кое е по-добро, но трябва да има връзка между двете. Доброволното ви дава възможност да се определи това, което може да има задължителен характер по мерка 173 има изискване ем, на принципа обяснява, спазвай или обяснявай. Ако е, се внесе задължението прекалено бързо, тогава може да има нежелан ефект. Сега давам думата на следващия е, оратор. Госпожа Глед. Струва ми се, че все още не сме говорили за това, че предстои да се развива нов сектор, сектора на сертифицирането. Всъщност, необходимо е да се намалят, да избегнат а, а, парниковите газове. А, това е полезно за обществото, но дейността е полезна. А, и Връщам се на казаното до сега. От това, което е по-важно от въглеродния данък, е да се включи фактор, който участва в рентобалността. А именно цена за намаляване като инвестиционна дейност. Кое е важното? всяко предприятие, което предприема енергийна ефективност, може да каже аз намалявам а, емисиите, дайте ми субсидии, само че за тази цел е необходимо да има сертифициране, да, тогава на това предприятие може да се даде сертификат и да му се и това предприятие да получи субсидии. Тези елементи трябва да бъдат интегрирани. Сертификацията всъщност изчислява обема въглероден двокис, който ще се намали. за, инвести... за Европейската инвестиционна банка. Важното в плана и Юнкер е това, че има един списък с инвестиции и се прави подбор между тях, без да има някаква обща представа за индустриална политика може да се види какви инвестиции са направени от пазара и които са отразени в плана Юнкер. Тук не, не са приложени макроекономически критерии. Това е първата идея. Втората идея, която искам да споделя, че се говори за насърчителните банки, банките за развитие. тези предприятия, това са финансови дружества, не, влюз, не влизат в Европейския фонд за стратегически инвестиции като акционери. И има във всички европейски страни има такива банки. Ако ги направите акционери в ЕФСИ под ръководството на ЕИБ, капиталът ще бъде много по-голям и ще се натрупат финансови средства за инвестиционни проекти. Те ще дадат възможност за повишаване на сумите за инвестиции. И това ще стане, ако тези банки станат инвеститори в Евси. Благодаря. Благодаря и аз. И давам думата на Райан Колинс. Благодаря няколко думи за, инвестиционната, за Европейската инвестиционна банка и банките за развитие. Отнасям се с разбиране към идеята за това, че ЕИБ не би трябвало да инвестира в въглеродоемки сектори, както и с ЕЦБ. Големите международни банки трябва да играят водеща роля. Има един проблем – който е споменат в доклада, а именно дали има достатъчен брой готови проекти. Т.е. проблема е не само от гледна точка на предоставянето, а и от гледна точка на търсенето. Това е свързано с политиката на строги економии през последните 7 години. Държавите и фискалната им политика трябва да поемат отговорността за разработване на проекти в областта на енергийната ефективност, изолиране на сградите и да се формулира една амбиция или цел всяка къща да се изолира или всяка къща в Южна Европа да има възобновяем източник на енергия. Ако се постави такава цел, може да се мобилизира частния сектор. И когато се каже на Е и Б, трябва да финансират повече е, проекти в областта на енергийната ефективност, ще може да участва по-активно. И тъс, аз подкрепям идеята за една мрежа под ръководство на ЕИБ, за да се извърши преходът от тези мащаби, които според нас са необходими. Имайки предвид малките и средни предприятия, проучванията на ЕЦБ показват, че кредитите не са оказали никакво въздействие. Трябва да се, ако няма, ако не се увеличи до 150%, за да настъпи някаква промяна, сега, дали искаме да намалим наполовина капитала за банките, като имаме преди, че банките не са достатъчно капитализирани. Отнасям се с разбиране към идеята за повече кредити към зеления сектор, но без търсенето проектът е рисков но, както казах, има и други подходи, които могат да се предприемат, като квотите, например, а е, именно банката може да държи определен процент кафяви, така да кажем, активи. И политика е, за кредитите. Политиката за кредитите трябва да се преразгледа. Благодаря на всички за това, че бяхте тук. Сега продължаваме по същия въпрос. Давам думата на Моли Скот Кейто и аз искам да благодаря и да помоля да се отзовавате на наши искания за помощ. И така живеем в интересно време за онези от нас, които се борят за спешни действия в областта на климата. Започваме да излизаме извън рамките на намаляване на емисиите от индустриалните сектори. Се обръщаме към финансите, които са водещия фактор. Финансирането е много важно за ускоряване на а, прехода към устойчиво бъдеще. Парижкото споразумение даде допълнителен стимул за декарбонизация на економиката. Парламентът трябва да е наясно с това как да се реформира финансовата система, така че да подпомогне прехода. В момента, както казаха ораторите, огромното мнозинство инвестиции и кредитиране не са съвместими с международно договорените климатични цели, нито екологичните, социални и корпоративно-управленски критерии. Комисията е, отчита, че за да стане това има нужда от годи... инвестиции на стойност около 4,7 милиарда. Т.е. необходими са огромни усилия. Ключът е, към устойчивите финанси е създаване на информационна рамка, така че капиталът насочен към нужните инвестиции за осигуряване на, и на бърз и справедлив преход за економиките и обществата. Така че Европа да запази Европа водещите си позиции в областта на борбата срещу климатичните изменения, като се отчитат нашите ценности и се осигурява конкурентоспособност на предприятията. Приветстваме доклада на групата на високо ниво и, при, и приветстваме амбициите им. Ние е, искаме да изразим пред комисията ясното си е, виждане, че трябва да се използва силата на финансите, за да се осигури опазване на екосистемата. Няколко детайли ще се спра на колкото може повече от тях, преди председателя да ме прекъсне. Първо, значението на прозрачност, оповестяване на информацията, призовава за разкриване за блокираните активи. Също така предлагаме разширяване на обхвата за фидуциарния дълг и да се включи пълна информация за тези фактори по цялата верига на доставките, за да могат всички клиенти на финансови продукти да разполагат с информацията, от която имат нужда. За зелената таксономия вече проведахме дискусия. В момента призоваваме една общоевропейска група и Смятаме, че тя трябва да бъде по-динамична и списъкът да, и да, да не включва само някои активи а, за сметка на други. Не бива да се допускат а, а, инвестиции в а, инфраструктура, свързана с а, изкопаеми горива Следва да спазваме три стандарта. Минимален стандарт в съответствие с Парижкото споразумение, в съответствие с анализа на риска. Средно ниво идентифициране на дейности, при които инвестициите дават положителен резултат така че са дефинирани от финансовата инициатива на ОНЕ и също така дейности, които насърчават положителна промяна и възстановяване на околната среда. И най-сетне трябва да направим така, че финансовите ни институции да са безупречни, те трябва да водят със своя пример – ЕИБ и ЕЦБ е, трябва да преодолеят институционалните си недостатъци. Ние трябва да променим мандата на надзорните органи, за да включат споразум... критериите за устойчивост. И също така в бъдеще кредитирането да съответства на Парижкото споразумение. ЕИБ трябва да балансира програмата си за закупуване, така че а, еко... инвестициите да съответстват на препоръките на групата на високо ниво. Разчитам да работим в добро взаимодействие с докладчите в сянка и когато комисията представи предложението си през май да имаме своя позиция. Трябва да си поставим амбициозни цели, да направим така, че комисията а, да, а, да приведе своите предложения в съответствие с тези амбициозни цели. Благодаря, Моли. Започваме с докладчите в сянка. Госпожа Пиети Кайнан за да спестим малко време, няма да хваля твърде дълго докладчика. Е, ще говоря по основните въпроси, най-вече по тези, които представляват проблем за нашата група. Ще започна с показателите. Това няма да е първи и последния път, когато говоря за тях. Не знам как можем да включим идеята за показателите като счетоводен принцип в а, това екологично мислене. Ще трябва да намерим а, някакъв мост между различните идеи. Ние като че ли сме обсебени от екологизацията и по този начин много дружества остават в страни. На второ място винаги ще има нужда от цимент, например винаги ще има нужда от строителство. Ако няма хармонизирани, интегрирани системи за отчетност, в рамките на които се отчита положението на различните дружества, за да се избере най-доброто, няма да стигнем до никъде. С други думи, Зеленото етикетиране няма да помогне особено на индустрията. Можем и да мислим, че правим много, нещо много добро, когато а, даваме зелени етикети, но всъщност може да пречим. Не на последно място на, на целта. А, на следващо място нещо, за което съм силно скептична. Показателите за економическо представяне не трябва да бъдат определени изцяло като екологични. Голяма грешка е тук да се въвличат капиталовите изисквания. Същото въжи и за политиката на изкупуване на ЕЦБ. Може да се създадат балони. Ако се иска гаранция от ЕЦБ за всички продукти с зелен етикет, може да се стигне до, до балон. На следващо място. Необходимо е да има достатъчно гъвкавост. бъдещето трябва да покаже от какво има нужда и инвеститорите трябва а, да решават а, къде да инвестират. Показателите са добри, но за МСП, например, механизмите за отчетност няма как да проработят. Те са изключително тромави. По-късно ще говоря повече и за ролята на застрахователите. Целта да се покрият всички видове екологични отговорности. Мисля, че не би трябвало да залагаме основно на въглеродния двуокис, защото в рамките на кръговата економика има и други точно толкова важни звена – за това би трябвало да правим оценка сектор по сектор. Ако заложим само на въглеродния двуокис, можем да създадем нов клас блокирани активи. Като цяло сте положила много усилия. Ще имаме един философски дебат с доста провокации в него. Надявам се, че крайният резултат ще е положителен. Благодаря си, Папаул. Благодаря, благодаря ти, моля, за отличния доклад. Групата от експерти на високо ниво ни дава много ценна информация. Същото въжи и за доклада на Моли. Много работа ни предстои, за да въведем в крайна сметка по-голяма устойчивост в света на финансите. Отдавна трябваше да се вземем с тази задача. Тя е трудна. Трябваше да започнем преди време. По-добре късно, отколкото никога. Ще трябва да има промени навсякъде във финансовия сектор. Говорихме за банките, за страхователните институции, управляващите активи. Трябва да се включат и агенциите за кредитен рейтинг, надзорниците. Те може да имат много важна роля в този процес, защото те са онези, които обединяват познанието в сектора на финансите. И мисля, че не трябва да се говори само за проява на добра воля. Надзорниците трябва да играят важна роля, особено в европейски план, европейските надзорни органи. Те трябва да гарантират, че най-добрите практики наистина се превръщат в действителност. Търся начини системата да не е доброволна. Тя трябва да е задължителна. Ето защо много важни са стимулите. Може би член 173 свързан с финансите, е важен. Трябва да накараме ЕЦБ, например, да поема рискове, свързани с екологичните, социалните и управленските цели. Същото въжи и за държавите членки. Необходимо е да разгледаме и пакетите за възнаграждение. Не може важните рискове да не са част от пакета за възнаграждение. Това би изпратило един погрешен сигнал. Знаете какво се случи в миналото с стабилността на финансовия сектор. Ако това не се случи, ще има голям проблем за нашите общества. И накрая, може би, европейските институции трябва да се превърнат в пример. Европейските надзорни органи са важни, тъй като те гарантират стабилността на финансовия сектор и прилагат най-добрите практики. Трябва обаче да признаем, че ЕИБ и ЕЦБ е също трябва да станат ролеви модели. Модели за поведение. Те първи трябва да приемат тези прословути екологични, социални и управленски критерии, европейските институции могат да са от съществено значение, като поведат всички напред. Няма как да подценим важността точно на това. Благодаря. Преминаваме нататък към Пирко. Бих искала да благодаря на всички за този ползотворен и полезен дебат. Благодаря. Значи, благодаря на теб може и да спазим сроковете. Ливе. Благодаря, госпожо Скот, за този доклад. Той отразява две цели, които са общи за нас. На първо място искаме да засилим стабилността на финансовите пазари и на второ място да гарантираме повече средства за устойчиво развитие. Аз смятам, че тези две цели се допълват. Как ще ги постигнем обаче? Наивно е да се смята, че мнозинството от инвеститорите ще инвестират в устойчиви продукти само заради самата устойчивост. Няма да го направят и не би трябвало. Те трябва да инвестират в устойчивите продукти, защото тези продукти са по-доходоносни и по-малко рискови. И ние трябва да гарантираме, че това е така. Чрез законодателство, като например системата ETS. Е този доклад не може да залага какви да бъдат законодателните инициативи. Освен това, продуктите трябва да отразяват реалната си цена и инвеститорите трябва да имат достатъчно информация от индустрията. Трябва да има задължение те да прилагат економическите, социалните и управленските цели, трябва да разполагат с таксономия, която да помага за определението на продуктите. Вие казвате, че искате да има една гъвкава рамка по отношение на таксономията. Аз съм съгласна, но смятам, че тук ще има нужда от система за управление. Имате ли някаква представа или предложение как ще изглежда това управление? Дали то ще бъде публично-частна или частно-публична инициатива? Как ще се гарантира равнопоставеност за всички участници? Благодаря. Благодаря. Димитриус. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегата госпожа Скот за този доклад. Искам да кажа, че Нейният доклад е с правилна насоченост и естествено ще има и изменения. Целта е в крайна сметка да имаме един добър доклад и широк консенсус. Като слушам колегите и техните изказвания се чудя дали някои от тях наистина вярват в споразумението от Париж. Дали вярват в онова, което определяме като политика на развитие на Европейския съюз и дали тази политика според тях има нещо общо с растежа. Много економисти твърдят, че ако инвестираме в зелен растеж, е, ще създадем и работни места, ще спечелим и много. Необходимо е обаче да използваме инструменти, за да насочим инвестициите в е, тази екологична посока. Чухме днес експертите да казват нещо подобно по време на изслушването. Ако се придържаме към хиперлибералния начин на мислене и поставяме винаги само печалбата в центъра на нещата, какво ще направим за общественото здраве и за растежа, който а, отчита интересите и на околната среда. Мисля, че ако говорим само за, за печалба, няма да постигнем нищо. Какво да кажем за общественото здравеопазване, за социалните услуги. Ако не направим нищо в тази област, нашите конкуренти ще напреднат много по-бързо от нас, що се отнася до а, зеления а, растеж. Ето защо е необходимо да има достатъчно инструменти, които да ни помогнат да постигнем целите на Европейския съюз. Онези цели, които приехме, когато приехме целите за развитие на ОНЕ или пък Парижкото споразумение. Доколкото си спомням, Европейския парламент, между другото в миналото аз бях член на Комисията по околна среда, та парламента винаги е бил пионер в това начинание. Не, ние бяхме онези, които натискаха спирачката. Затова ми се иска да предоставяме конкретни предложения, а не само да поставяме под въпрос вече направените предложения. Искам наистина да постигнем целите, като се отчитат интересите на всички политически групи. Благодаря. Стигнахме до спонтанните изказвания. Свен Гиголд. Благодаря, господин председател. Няколко бележки, много набързо. Забележително е как се промени политическата атмосфера по всички тези въпроси. Преди няколко години финансирането на екологични инициативи беше нещо доста мътно, излишно. Сега обаче има голям апетит по отношение на подобни финансови продукти от страна на купуващите, от страна на тези, които са готови да ги предоставят. Мисля, че Европа може тук да даде наистина нещо значимо. Имаме така наречените USIC или ПК и ПЦК с екологичен характер. И мисля, че зеленото финансиране може много да успее, ако създадем необходимите правила. На следващо място, и тук споделям казаното от колегата от Алде, зеленото финансиране никога не може да замести зелената политика, зеленото потребление. Ето защо екологичните избори трябва да бъдат печеливши за да има наистина желание те да бъдат финансирани, тези екологични проекти. Имаме нужда съответно от правила, имаме нужда от прозрачност, от ясни стандарти и от отчетност. Рисковете трябва да се знаят, както каза и Пол Танк. Аз споделям и казаното от Сирпа. Не трябва да бъркаме тук нещата с капиталовите изисквания иновациите не са лишени от риск. Много често иновациите са повече рискове, отколкото други видове избор. Много изявления има в медиите по този въпрос и аз поделям казаното от Маркос Фербер. Не трябва да бъркаме капиталовите изисквания с зелените финансови продукти. Видях и чух това в медиите, Маркос. Не трябва да смесваме тези два екологични фактора. Е, те не трябва да определят е, колко капитал трябва да има една банка или институция. Не е риска. Риска трябва да определя това. Риска в счетоводния баланс. Ако не успеем се притеснявам, че в крайна сметка капиталовите изисквания ще станат обект на голям интерес на, на много различни амбиции. Ето защо не би трябвало да смесваме нещата и да забъркваме тук капиталовите изисквания. Нито по положителен, нито по отрицателен начин. Благодаря. Цитирахте моята позиция. Има представител на комисията, господин Спойч. Ще се намесите ли в дебата? Благодаря, господин председател, Ще съм кратък. Ние приветстваме доклада на госпожа Като и работим много сърдно по последващите действия, просичащи от доклада на групата на високо ниво. Комисията ще приеме един много амбициозен план за действие за устойчивото финансиране през първата половина на март. Очакваме а, изготвянето на документа, който ще отрази визията на Европейския съюз в бъдеще в тази област ще отрази и устойчивото финансиране в глобален мащаб. Искам да ви поканя на нашата конференция, която ще проведем на 22 марта с участието на оратори на високо ниво. Благодаря ви. Ще ви очакваме там. Благодаря ви. Давам думата на нашия докладчик Моли. Благодаря ти, Маркос. Странно е по такъв спорен въпрос вече почти да сме постигнали съгласие да правим всички добра воля. Има някои спорни въпроси, които ще изясним по време на заседанието на докладчите в Сянка. Въпросът за таксономията беше повдигнат многократно. Беше казано, че трябва да има по-динамични мерки и показатели. Това е много важно. И разбирам желанието ви да премести тези 80% в средата и да не се говори за двете крайности. Трябва да сме по-умерени. Комисията посочи, да, законодателите трябва да кажат кое е екологосъобразно, защото пазара не е успял да убеди инвеститорите в това, кои инвестиции са зелени и кои не китайците, да речем, инвестират в много екологосъобразни проекти, но не се знае точно кое се счита за екологосъобразно и кое не. Трябва да се знае кои мерки са екологосъобразни и трябва да се определят съответните екологосъобразни мерки от страна на Европейския компетентен орган. трябва да включим всички заинтересовани страни, трябва да се опрем на научните показатели и да видим кои аспект са значени и кои не. Зелените направиха предложение за това да се определи кои инвестиции са зелени, кои кафяви и да се предвижат евентуални е, санкции. Е, трябва да се прави разграничаване при зелените инвестиции. Съгласна съм с Вен и ще кажа, че се а, отваря една, а, че се отваря един риск, ако а, не останем дителни и започнем да гледаме с прекалено голямо задоволство на капиталовите изисквания. В момента не знам какви са разходите за устойчивото финансиране в системата. Рискът е, прекален, е по-висок, отколкото е отразено в, тя, в неговата цена. Относно блокираните активи, ние се фокусираме върху активите, които са от въглероден характер, но има и други от други области, като земеделско стопанство, рибно стопанство, трябва тези системни рискове да бъдат взети преди в финансовата ни система. Предизвикателство, което споделяме е малко. желая ви всичко най-добро. Очаквам с, с нетърпени вашите изменения. Ще обсъдим въпросите с докладчите в Сянка. Благодаря ти, Моли. Ти се справи отлично, така че свършихме на време но сега пък имаме проблем, че участваше в следващия дебат не са тук. Срокът за изменение е 31 март, 12 часа, както обикновено. Гласуването в ЕКОН се предвижда за края на април. На 26 март ще се разгледа предложението. Така че ем, изпратете измената на Моли, така че тя да може да работи по досието. Нещо следващ, нещо, което ще обсъдим като следваща точка е, е решение на комисията относно приемането на предложение за назначаване на член Единия съвет за преструктуриране. господин Бощен Яспек, Яспек е тук. Моля ви да дойдете при мен и да изчакаме колегите, които искат да ви зададат въпроси.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

Уважаеми колеги, нека да не губим време и да сме готови на време за гласуването. Продължаваме с Точка 13. Щастливо число. Това е изслушване с кандидата за съвета за кандидата за член на единия съвет за преструктуриране. Джон Келаман напусна и за това сега искам да ви представя новия кандидат, господин Бощен Язбец, който в момента е гуверньор на Централната банка на Словения. Добре дошъл след нас членове на, банковия, на работната група по Банковия съюз и други членове вече са провели изслушване с господин Язбец на 29 януари, след като той беше избран от кандидатите на комисията. Това второ изслушване има важна роля, за да се подчертае отчетността на заместник председатели на членовете на един съвет структуриране пред парламента. Вие също сте тук сред нас и а, ще видим а, дали ние ще изберем кандидатурата, представена от комисията. По-късно ще проведем гласуване. 5 минути за на кандидата, след това 5 минути за въпроси и отговори. Колкото повече колкото по-дълго питате, толкова по-кратък ще е отговора. И сега давам думата на вас, господин Язбет. Благодаря, господин председателю. Аз се казвам Бощяно Язбет. Аз съм гуверньорът на Централната банка на, Сло, на Словения и съм в управителния съвет на е, представителите към ЕЦБ. Аз по професия съм музикант, след това обаче реших да стана економист, да стана и член на Централната банка. Не, не съжалявам за това си решение да сменя кариерата си и това, което съм работил до сега, ме прави подходящ за член на Единия съвет за преструктуриране. Ам, Наскоро а, имах а, и а, възможността да извършва проучване, занимавах се с академична дейност, имах привилегията да работя с а, своите колеги и сънародници по времето, когато Словения се присъедини към Европейския съюз и първата страна, която прие еврото през 2007. През 2009 се присъединих към ЕВФ. Работих като виш съветник по въпросите за Косово около 7 години. Бях и виш ам, консултант по въпросите за Суринами. След това се присъединиха през 2013 към Централната банка на Словения по време на кризата. Словения беше включена в програмата и съвместно с правителството пожанахме успех и спасихме страната от провал. Нещо, което според мен представя пример, е, представлява пример за това как е, късната реакция може да е много скъпа и е, на второ място как преструктурирането на банката може да е за доброто на страната в последствие. Това, което направихме в Словения, беше отчасти и капитализиране със средства на банковата институция. Ние искахме да създадем еднакви правила а, и за еврозоната, и за Европейския съюз и да могат да бъдат е, защитени денакоплаците се гарантира финансовата стабилност не само в Словения, и в еврозоната като цяло. Ще спра до тук и ще дам възможност да ми зададете въпроси. Благодаря ви много, господин Яспец. От името на НП, господин Балц. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин председателю. Уважаеми Язбек, я добре дошъл сред нас. Ще споделя някои мисли, свързани с режима за преструктуриране. И след това ще ви попитам по какъв начин вие разбирате нещата. Наясно сме всички, че имаме нужда от един ефективен режим за преструктуриране и използването му трябва да е а, просто и ясно и да се намали риска от обявявана състоятелност на банкови институции. Няма да, да се спи опирам на стандартите за БРД за, в директивата за преструктуриране на банките. Трябва да сме амбициозни, защото се отнася до качеството на МРЕ и ам, субвенционирането на ЕМРЕ е нещо важно. Качеството на ЕМРЕ не трябва да се ограничава. Вие aus meiner Sicht auch bei einem Moratorium Regeln breit fassen, um die Interventionsmöglichkeiten der Aufseher zu stärken. С други думи, МИПС. И така, въпросът ми е какво смятате вие по тези въпроси и кои аспекти бихме а, биха били необходими допълнение. Господин Балц, вие засегнахте много важен въпрос. Имам а, три основни неща за мораториума, МРЛ и за а, режима за преструктурирането. Режимът на хартия е много добър може да се използва навсякъде, но въпросът е в изпълнението му, а в момента не е разрешен въпросът с това, че има някои ам, а, юрисдикции, в които има ам, все още ам, сегментация. Имаме нужда от повече сътрудничество между Франкфурт и Брюксел, ако мога така да общия нещата, между ЕЦБ и между Европейската комисия и всички сателитни нейни агенции, като такава агенция и е единния съвет за преструктуриране. Бавно вървим нататък. Опитът а, ни дава възможност да си вадим полуки и в тази връзка вярвам, че трябва да ам, изпълняваме режима за преструктуриране, така както е залегнал в законодателството. Относно МРЛ, issue, particularly uh, Uh, introduction of MREL might generate... Относно МАИПЗ, трябва да се внимава да не се създаде финансова нестабилност при неправилното им изпълнение. Има някои части от еврозоната, от Европейския съюз, в които банките, според мен, не са в състояние изцяло да изпълняват настоящите МАИПЗ и а, неправилното им изпълнение може да доведе до финансова нестабилност. Много е тънка границата между това да се прави опит да се избегне изпълнението им, а, но МАИПЗ са необходими и става а, дума за това колко а, скоро можем да ги включим в определени юрисдикции на Европейския съюз. Относно мораториума. Знаете, че има разнопосочни мнения, свързани с мораториума в различни държави и членки. Моето виждане е, че мораториума е много полезен инструмент. Той дава възможност да се анализират данните а, много ясно, много обстойно и а, на тези, които трябва да вземат решение в единия свет за преструктуриране и в ССМ. Дава им се възможност да имат ам, надежна информация и понякога трябва да се вземе това болезнено решение за налагане на мораториум но той се премахва или не се налага, когато нещата се правят както трябва. Да, времето свърши. Казахме 5 минути за отговор и а, въпрос. следващия оратор. Е, Три въпроса. Първо, като продължение на въпроса на колегата Бурхард Бауц – за МРЕО. В сегашното законодателство ние трябва да направим избор между необходимостта от е, прескриптивност за МРЕО. Е, можем, разбира се, да приемем е, твърде строги мерки за банки, изпитващи проблеми. От друга страна, ако ако оставим много неща на усмотрение, е, съветът за преструктуриране ще има твърде, ще бъде натоварен с твърде много задачи. Къде виждате баланса? Защото това е, което трябва да имаме предвид е, като законодатели – Вторият ми въпрос е от практическо естество. През последните години имаме приехме нов режим и бан, за банков, и банков режим. Имаше проблеми, по-конкретно банко популари случаи в Италия. Какво смятате, че можем да извлечем от а, на натрупания опит като урок за бъдещето? И на трето място, какво мислите Какви мислите, че ще са практическите последици на Брексит за рамката за преструктуриране? Благодаря господин Вайтзекер за тези три въпроса. Отговорите, които, мог, които мога да ви дам, може би не са окончателни, но ще се опитам да бъда малко по-конкретен за МРЕЛ или минималните изисквания за приемливи пасиви и имаме тази дилема между правила и осмотрение – за момента ние се опитваме да управляваме времевия хоризонт за някои банки, така че те да спазят напълно изискванията за МРЕЛ. Това е особено важно за това, че много е важно правилата да се отнасят до всички, но да се настоява за е, моментално въвеждане на МРЛ може да се окаже погрешно. Хубаво, ние трябва да разгледаме конкретните случаи и да отго... за да можем да дадем конкретен отговор за веждане на МРЛ. Но по принцип аз подкрепям МРЛ за всички. Т.е. първо правила, второ осмотрение. По извлечените полки не само банката в Испания, имаше няколко италиански банки, които не бяха толкова големи, колкото в Испания, но поне на хартия можем да кажем, че в Испания беше използван един от инструментите за преструктуриране, т.е. беше продадена банката и можем да кажем, че поне на хартия механизмът за преструктуриране е бил приложен. Като член на управителния съвет ние обсъдихме някои въпроси, които бяха особено важни е, за, с оглед на бъдещето. Един от тези въпроси е, че трябва да се засилят е, мерките за укрепване на взаимодействието между институциите, както казах в е, предишния си отговор. Третия въпрос за Брексит. Това е въпрос за който ще донесе най-много точки. Никой не знае как, как, какво ще бъде отражението върху банковия сектор. Има някои признаци, че някои е, области на банковия сектор ще бъдат по-засегнати от други. Но аз определено смятам, че европейският банков сектор може да стане по-силен и да не допусне въздействие на Брексит. Сандър Лунс от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Яспек. Радвам се, че ви виждам в економическата комисия. Нека да доразвия въпросите на колегите. В отговор на въпроса на господин Балц, вие казахте, че рамката за преструктуриране е много добра и отговаряйки на господин Вайтзекер, казахте, че извлечени са някои полки и след това споменахте за повече сътрудничество между ЕЦБ и Европейската комисия. Аз замислих се за речта, която произнесахте преди две години за преструктурирането на банката в Словения. Казахте, че преструктурирането е труден въпрос и има съмнение дали неяснотите могат да бъдат преодолени. Тоест, вие не бяхте сигурен, че правилата са достатъчно ясни. И, и така в реч преди две години бяхте доста критичен. Да, доста неща бяха научени, но сега говорите за сътрудничество с комисията. Въпросът ми е има ли какво още да извлечем като полка? Следващата седмица ще гласуваме доклада за Банковия съюз. Имам часа да съм докладчик. Там призоваваме съвета за преструктуриране да представи списък на пречките пред националното законодателство. Ако списъкът е свързан само с взаимодействието между съвета и комисията, той би бил твърде кратък. Има няколко области, в които режима за преструктуриране може да се укрепи. На първо място, и това не защото кандидатствам за съвета за преструктуриране, защото смятам, че този орган трябва да има повече правомощия особено във връзка с въпроса има ли пилот в самолета. Тоест, е, да в един момент трябва да има орган, който да вземе решение в процеса за преструктуриране. Освен това, правилата за държавна помощ е, са много важна част от е, режима за преструктуриране на банките и смятам, че Европейската комисия трябва да направи всичко възможно, за да осигурява а, условия на равнопоставеност. На трето място има един инструмент, който някои смятат, че е много важен. А, AQR. А, предприехме стрес тестове а, и особено важна е хармонизацията на правилата за несъстоятелност в цяла Европа. Продължаваме да имаме сериозна фрагментация или различия между националните законодателства, а, които спират ефективното изпълнение на режима за преструктуриране. И освен това, разбира се, възниква въпроса за резервните варианти за европейския механизъм за стабилност. Доколкото знам, те са ви представени във връзка с, с системата за гарантиране на влоговете. Всичко това, според мен, може е, да видоизмени моята реч в сравнение речта от преди две години. Има какво да предприемем, но смятам, че режима за преструктуриране в днешния му вид е удовлетворителен поне на този етап. От името на либералите, господин Рамон Тремоза. Господин Яцек, добре дошъл в Европейския парламент. Имам няколко въпроса. Първо, решенията от миналата година. Какво бихте променили? Ако отговаряхте за съвета по преструктуриране или по отношение на Банко Популар, смятате ли, смятате ли, че 48 часа са достатъчни и са по-добър вариант в сравнение с 48-те минути, които бяха дадени тогава и Италия и Германия ще бъдат в вашите правомощия? Смятате ли, че съществуващите правила са достатъчни за управляване на процесите в банките в тези страни? И накрая аз мисля, че в държавите членки, които имат голям брой малки банки, заедно с няколко многонационални банки, е, устойчивата финансова система е особено важна. Някои държави членки предпочитат да имат само 3-4 големи банки, където е съсредоточено 80% от пазара на кредити. Благодаря, господин Тремоза. Три въпроса. Какво по-различно можеше да се направи по отношение на Испанската банка и италианските банки? Аз мисля, че сега от днешна гледна точка преструктурирането е постигнало успех. Трудно ми е да кажа, че нещо би могло да се направи по различен начин. Вложителите не загубиха пари, е, обществените средства бяха защитени и правилата, които бяха приложени при преструктурирането на тези банки, съответстваха изцяло на режима на преструктуриране. Вторият въпрос дали режима на преструктуриране е приложим към големите банки. Е, това е въпрос свързан с третия въпрос. Имаме ли постав... какво си поставяме за цел? Само няколко големи банки да имаме или да запазим съществуваща банкова система с голям брой банки? Това е въпрос на пазарни инициативи. От една страна капиталовите възможности на собствениците на банките, т.е. дали те са в състояние да подпомагат банките, на които собственици и дали би могъл да възникне проблем, когато търсим економия от мащаба. Най-добрият отговор, който мога да дам е, че ако погледнете само Европа, е по-добре голям брой малки банки. Но също така ни интересува конкурентно способността на европейските банки в сравнение с американските, азиатски банки. И тук бих казала, че е напълно възможно големи европейски банки да бъдат конкурентно способни в глобален мащаб, групата на зелените. Мартин Шемлант го е благодаря. Господин председателю, добре дошъл на господин Язбет. Две неща ще засегна. Проблема с банките, които са прекалено големи, за да фалират Виждаме, че при избухването на кризата се стигна до сценарии за собствена рекапитализация. Но докъде сме стигнали с този проблем за банките, които са прекалено големи, за да бъдат оставени да фалират? Какво може да се направи? за да се противодейства на такива случаи и да се преструктурират банките. На второ място в момента е, се на договарят преработката на директивата за преструктурирането на банките. Какво е мнението ви по въпроса и относно органите, органите отговарящи за преструктурирането, по какъв начин да определят квотата на МРЛ и как определяте ролите на тези органи? You, uh, uh, Благодаря за въпросите, господин Ширдеван. Проблемно е да има институции, които са твърде големи, за да фалират. Мисля, че има добро разделяне на три групи. Имаме подготовка и превенция, ранна намеса и преструктуриране. По отношение на проблема, който определяме като твърде големи за да фалират, е необходимо да подобрим превенцията. С други думи, да подобрим надзора. Естествено, един надзорен механизъм беше създаден едва през 2014 година и някои от неговите части не са напълно хармонизирани в Европа. Мисля, че вървим в правилната посока. Дори да има потенциален проблем, свързан с институции, които са твърде големи за да фалират, сега вече можем да открием този проблем достатъчно рано и да предприемем превентивни мерки. Естествено, публичните фондове трябва да играят най-важната роля, що се отнася до определенето на целите – за да няма случаи с институции, които са твърде големи, за да фалират. По отношение на даването на повече власт на режима за преструктуриране, вече казах, разделянето на отговорностите следва да е ясно, трябва да се знае предварително и трябва да бъде спазвано. Може би трябва ние, които се занимаваме с преструктурирането, да имаме още повече правомощи. Това го казвам не защото кандидатствам за тази позиция, защото смятам, че съвета трябва да има такива правомощи. Имаме още време. Искате ли да добавите нещо? Сега губите време. Стигаме до зелените. Ернест Уртасун. Благодаря господин Язбец за това, че сте тук. Очакваме членовете на съвета за преструктуриране да са отдадени на изпълнението на режима за преструктуриране. Не знам правилно ли съм разбрал, когато ви чух да казвате, че въвеждането на МИПЗ може да провокира финансови сътресения. Нашата комисия очаква от вас активно да работите за прилагането на режима МИПЗ. Три въпроса. По отношение на поста на директор за планиране на преструктурирането, трябва да кажа, че в миналото, що се отнася до Банко Популар, тя беше приканена да даде списък с информация за това какво точно трябва да се спаси чрез вътрешна капитализация. Госпожа Кьони каза, че такъв списък няма. Какво ще направите, за да се дава такава информация при поискване? На второ място, как ще се изчисляват МИПЗ? Знаете, че в момента искаме да реформираме директивата и говорим за това дали трябва да има само някакво основно изискване за МИПЗ или да има насоки като инструмент за изпълнението на МИПЗ? Какво смятате вие, защото ние много говорим в момента по този въпрос. Добре да чуем какво смятате вие. Това са моите въпроси на практика. Благодаря, господин Уртасун. На първия ви въпрос – трябва да изтъкнем полуките от испанския случай. А именно, необходимо е да се споделят данни своевременно и без колебания. Защо казвам това? Защото съвета за преструктуриране получава част от данните от единния надзорен механизъм. А надзорният механизъм е действителният надзорник, така че трябва да подобрим споделянето на данни особено по отношение на тези инструменти, които подлежат на вътрешна капитализация и за които вие говорите. По отношение на МИПЗ, знаете, че по-настоящем е свързан с определенето на рекапитализацията, на сумата за рекапитализация. Има мерки свързани с доверието в пазарите и има и мерки свързани с ОКПЗ. Знаете за съответната формула, която се използва. Ние сме отдадени на насоките. Би било добре, би било много по-добре да може да се поиска МИПЗ за всички банки. И аз като член на управителния съвет на съвета за преструктуриране, аз е, в това си качество ще работя за определена на МИПЗ за всички банки. Имате ли допълнителни въпроси? Никой не иска да се изкаже чрез спонтанно изказване. Ами, Значи така ще приключим. Радваме се, че ви изслушахме господин Яцбец. Е, след е, няколко минути ще гласуваме и ако ви одобрим, надявам се, че ще се радваме на добро сътрудничество. Нашия парламент е, се отличава от словенския парламент, но това не е от съществено значение по този въпрос. Парламента ще следи какво правите, дори да не ви каним всеки път, както се прави в Словения. Благодаря. Кратка почивка преди гласуването. Роберто ще председателства.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

Последната информация, която получих от председателя е, че ако искате може да започнем, а той ще дойде след 3-4 минути. Искате да започнем, така ли? Добре, започваме с гласуването. Подновяваме заседанието. Обща основа за облагане с корпоративен данък, ако не се лъжи. Всички ли са взели картите си? Сложихте ли ги в машините? Нека да направим тест. Доколко сте щастливи и доколко присъствате. Аз не съм щастлив, аз а, съм неутрален. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Нито една група няма гласове повече, така че всичко наред. Започваме с общата основа за облагане с корпоративен данък. Изменение 70, 71, 72 и 73. Заедно. Кой е за? Поименно гласуване. Поименно гласуване е поискано начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Is... Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърлят се. Продължаваме. Компромисно изменение А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение С. За. Против. Въздържали се. Приема се. И Изменение 221 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим начало на гласуването по 221 изменение. Всички ли гласуваха? Хайде. Гласуването приключи. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение F, извинявам се на преводачите, компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, проверка по 35-то изменение, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 238 за, против, въздържали се. В същия случай приема се. Компромисно изменение Г. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 251. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 252. За. Не. Ако правилно разбирам, ако това изменение се приеме, друго изменение ще отпадне. 251 не се прие. Сега гласуваме по 252. Ако се приеме, 253 отпада. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега трябва да гласуваме по 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка, макар че беше ясно. Добре, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Така видях и аз нещата. Не беше лесно, казвате. Благодаря за помощта. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се, 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 и 257 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно изменение хаш. За, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение и за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се, приема се. 298 отпада. 23 на Юри. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Йод. За, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, проверка се налага. Начало на гласуването. 318. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Отиваме на 319. За. Против въздържали се отхвърля се. 320 за. Против въздържали се отхвърля се. 321 за, против, въздържали се, хвърля се. 322 за, против, хвърля се. 323. Беше ясно. Макар, че знам а, кой внесе това прословото изменение, ще трябва да го приема. Няма да се самоубие. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение ЙА. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение К за, против, въздържали се, Приема се. Да продължа до края на това гласуване. Приемаш ли? Компромисно изменение КА. За, против, въздържали се. Приема се. 340 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение Л. За, против, въздържали се. Приема се. 351 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение ЛА, за, против, въздържали се, приема се. Компромис М, за, против, въздържали се, приема се. 358 за, против, въздържали се, отхвърля се. 369 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 392 за, против, въздържали се, приема се. 394 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение П. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Q. За, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение R за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение S за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Т за, против, въздържали се, приема се. Изменението на Юри се покрива, така ли? Компромисно изменение У. За против въздържали се приема се. Изменение 100. За против въздържали се приема се. Компромисно изменение В. За против въздържали се приема се. Много изменения покриваме тук. Компромисно изменение W. За против въздържали се приема се. Изменение 128 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. По 128 всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 129-то казва председателя. За против въздържали се отхвърля се. Седмо изменение за против въздържали се отхвърля се. 133 за против въздържали се отхвърля се. Компромис Хикс за против въздържали се приема се. Компромис Y за против въздържали се приема се. Изменение 143 за против въздържали се отхвърля се. 144 за против въздържали се отхвърля се. Компромис Z за против въздържали се приема се. Изменение 148 съответстваща част номер 2 за против въздържали се вие сте против и ето защо се налага да проверя. 148. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромисно изменение АБ за против въздържали се. Приема се. Компромисно изменение АБА. Боже мой, за против въздържали се. Сега, ако има и АБА1, ще имаме проблем. АБА за против въздържали се приема се 169 за против въздържали се отхвърля се 170 за против въздържали се отхвърля се 171 за, против 171 ще трябва да го проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с по-голямо мнозинство, отколкото смятах. 172. Така ли? Не, то отпада. Извинявам се, компромисно изменение АЦ. За, против, въздържали се, приема се. 179. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. За, против, въздържали се. Зелените нямат мнение, така ли? За сте, значи се приема. Компромисно изменение АД. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17. За, против, въздържали се, се. Приема се 184 за против въздържали се, отхвърля се, 185 за, против, въздържали се, отхвърля се, 188 за, против, въздържали се, отхвърля се, 189 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение А, Е, за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до окончателното гласуване по електронен път. По именно гласуване. Такива са правилата. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 39 гласа за 12 против, 5 въздържали се. Поздравления за Пол Танк. И преди да прехвърля председателство, давам думата на господин Хелкмар. Искам да кажа, че с Хейс и Деланга ние ще прикрепим и становище на малцинството към основния доклад. So, to... И така, преминаваме към последната част, свързана с консолидираната основа. Това е докладът на господин Ламасур от 21 до 34 по именно гласуване. Oh, I'm... Actually, I'm voting. Всъщност аз гласувам с друга карта. End of two careers. Is a roll call vote. But I, we were... Това е поименно гласуване, но ние ще гласуваме по един и същи начин. <laughs> so, the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромиса за против, въздържали се, приема се. Компромис Б за против, въздържали се, приема се. Компромис С за против, въздържали се, приема се. Компромис Д за против, въздържали се, приема се. Компромис ДА за против, въздържали се, Приема се компромис ДБ за против въздържали се. Приема се компромис Е за против въздържали се приема се компромис F е, за против въздържали се приема се изменение 201 за против въздържали се приема се 203 за против въздържали се отхвърля се 204 за, против, въздържали се, приема се. 206 не, не се гласува 208 за, против, въз... да проверим 208. One EPP too many. От НП един в повече. Still one EPP too many. Все още един в повече. Благодаря ти, Бъркърт. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Г за против, въздържали се, приема се. 224 за за против за против въздържали се приема се 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. 252 за против, въздържали се, приема се. 200... то за против, въздържали се, приема се. 261 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ХА за против, въздържали се, приема се. Изменение 265 за против въздържали се. Приема се. 266 за против въздържали се. Приема се компромис ХБ за против въздържали се. Приема се компромис И за против въздържали се. Приема се компромис ИА за против въздържали се. Приема се компромис Йот, за против въздържали се. Приема се компромис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 съображенията компромис АА за против въздържали се приема се. Компромис ББ за против въздържали се приема се. Компромис ЦЦ за против въздържали се приема се. Компромис ДД за против въздържали се приема се. Компромис ЕЕ е, за против въздържали се приема се. Компромис М за против въздържали се приема се. Компромис ФФ за против въздържали се приема се. 101 изменение за против въздържали се отхвърля се. Компромисен за против въздържали се приема се. Компромисен А за против въздържали се приема се. Изменение 113 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 115 за против да проверим. Моля, гласувайте. One EPP too many. От ТНП един в повече. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 117 за против, въздържали се, отхвърля се. 118 за против, въздържали се, от Приема се 120 за. Против. Въздържали се. Приема се компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 130 за против, въздържали се, отхвърля се 100, изменен 10 за, против, въздържали се, приема се 131 за, против, въздържали се, отхвърля се 132 за, против. Да проверим 132. Моля, гласувате. гласувайте. vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис uh, Компромис хаш-хаш за против въздържали се приема се. 134 за против въздържали се приема се изменение 123 с устно изменение. Отпада ли? Отпада. Няма изменение, което се гласува. 120 и то отпада. Следващо 129. 135 за, против. Въздържали се, мисля, че се приема, но да проверим. Не си вдигате ръцете достатъчно. От НП един повече. Край на гласуването. Приема се. По измененото предложение на комисията, по именно гласувай, гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 гласа за, 11 против, 5 въздържали се. Поздравления за докладчика. Not... Казаха ми, че изменение 9 не сме гласували. Къде е то? From page 25. Страница 25. След компромис О е изменение 9. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Господин Хакмар, имате думата. Господин председателю, съвместно с Естер Деланг и Хайс ще прикрепим към основния доклад становище на мълцинството. Благодаря ви. Гласуването днес е много важно постигнахме голямо мнозинство в тази комисия и беше подкрепено едно амбициозно предложение, с което ще се реши проблеме за цифровото данъчно облагане. Решението е иновативно и очакваме ем, становището на съвета. Преминаваме към следващата точка. Доклад на ЮКБЕ Европейски семестър за координация на економическите политики, годишен обзор за расте за 2018 компромис А, за, против, въздържали се, приема се, компромис Б, за, против, въздържали се, приема се, компромис С, за, против, въздържали се, приема се, Компромис Д за против въздържали се приема се. Компромис Е за против въздържали се приема се. Компромис Ф за против въздържали се приема се. Компромис Г за против въздържали се приема се. Компромис Х за против въздържали се приема се.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 От 29 за против въздържали се приема се. Изменение първо за против въздържали се приема се. От 10 до 15 за против въздържали се приема се. Изменение второ за против въздържали се. Да. проверим, моля гласувайте. E От НП един в повече. Край на гласуването. Приема се. От 16, за против въздържали се приема се. Изменение трето за против въздържали се приема се. От 17 до 19 за против въздържали се приема се. Изменение 4 за против въздържали се приема се. Изменение пето за против въздържали се приема се. От 21, 21 за против Приема се изменение 6 за против въздържали се. Приема се изменение 7 за против въздържали се. Приема се от 23 от 26 за против въздържали се. Приема се компромис П за против въздържали се. Приема се компромис ФАО за против въздържали се. Приема се компромис КО за против въздържали се. Приема се компромис Изменен 22 за против въздържали се, отхвърля се. 26 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за против въздържали се, приема се. Изменение 36 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис С. Мнозинството беше ясно. Да проверим изменение 36. Моля, гласувайте. One EPP too many. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 45 против, 5 за. Компромис е за по въздържали се приема се. Изменение 54 то за против въздържали се отхвърля се. Компромис ТЕ за против въздържали се приема се. Компромис е. за против въздържали се приема се. Yes, and that's what I was saying. The subbidding, uh, uh, uh, we are entering the area of opinion. That's what да, за становището оставаше въпрос за секторния принос и така нататък. Кой е за? А, то, за, против, въздържали се, приема се. На бю, а, бюджета за, против, въздържали се, приема се. Не. Гол гласуваме трите параграфа от бюджетната комисия. Ще се добави а, околна среда по обществено здраве. Параграф 17 на МВ за против. А, моля, гласувайте електронно. От НП един в повече. Край на гласуването. Adopted. Приема се. 28-26 глас, 18 параграф за, против, въздържали се. Има мнозинство, но да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 параграф МВ за да проверим, да проверим. 19 параграф. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се параграф 20 на МВ. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 параграф на МВ за против. Въздържали се. Отхвърля се. По именно гласуване по целия текст в изменения му вид. Моля, гласувайте. От НП един в повече. Моля ви, от НП някой да се извади картата. Край на гласуването. 45 гласа за, 7 против, 1 се е въздържал. Поздравление за докладчика. Uh, Преминаваме към доклада на господин Тремоза за конкуренцията, компромис А за против, въздържали се, приема се, изменение 12 за против, приема, отвърля се. Компромис Б за против въздържали се приема се. Компромис С за против въздържали се приема се. Компромис Д за против въздържали се приема се. Компромис Е за против въздържали се приема се. Изменение 37 за против въздържали се. Мисля, че се приема, но не вдигате ръка, за това ще направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 38 за против въздържали се. Приема се изменение 39 за против въздържали се. Проверка гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 40 за против въздържали се. Каква е позицията на НМП? Приема се 41 за, против, въздържали се. Приема се 42 за, против, въздържали се. Проверка 42. Край на гласуването. Отхвърля се. 43 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка 43. Сирийските демократите бяха за. Край на гласуването. Приема се. 44. За. Против. Отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за,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 Проверка. Моля гласувайте. Vote is closed. Is adopted. Приема се. Изменение 90 за против. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 92 за, против въздържали се. Не виждам зелените, така че нека да гласуваме 92. Отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Кей за против въздържали се приема се. 107 за против въздържали се приема се. Ако искате проверка, добре, гласуваме 107 изменение. Край на гласуването. Приема се 108 за, против, въздържали се, е, НП против ли е? Отхвърля се 113 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Е, един от НП в повече, край на гласуването. Отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против. Проверка по 117. Край на гласуването. Отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Ел. за, против, въздържали се, приема се. Проверка ли искате? Компромис по... А, проверка по компромис Ел. Край на гласуването. Приема се. 131 за против въздържали се приема се 132 за против въздържали се приема се 133 за против проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 135 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисем за, против, въздържали се, приема се. 144 за против въздържали се приема се 146 за против въздържали се отхвърля се 147 за против въздържали се приема се 148 за против въздържали се мисля, че се а, отхвърля, но нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 158 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. За. 160 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164 за. Проверка на 164. Край на гласуването. Приема се 165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 Компромис те за против възражали се приема се. Изменение 205 за против възражали се приема се. 207 за против възражали се приема се. 209 с устно изменение за против проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 210 за. Компромис Ю. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 220. За, против, въздържали се, приема се 221. За, против, въздържали се, приема се 222. За, против, въздържали се, приема се 233. За, против, въздържали се, приема се 224. 223. 223 изменение. Приема се 224 за против възражали се. Приема се компромис 2 за против възражали се. Приема се 233 за против. Проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 235 за, против, въздържали се, приема се 235 за, против, въз... Проверка 235 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис W с устно изменение. За. Против. Проверка по компромис дав добаве с устно изменение. Just SND is as I see a plus, but uh, I... Виждам плюс, но Нека да дадем възможност за кратка консултация. Компромис с устно изменение. С други думи, плюс. Проверка, моля, гласовете. Приема се. 242 за, против, въздържали се, Да направим проверка. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 243 за, против, възражали се, приема се. Компромис Хикс за против въздържали се, приема се компромис Z, за против въздържали се, приема се компромис Y, за против въздържали се, приема се компромис АА, за против въздържали се, приема се изменение 254, за против въздържали се, приема се 256, за против въздържали се, приема се 257 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. До 260 всичко пада, затова гласуваме 261 за, против, въздържали се, приема се. 263, нали така? За, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АБ. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 275. За, против, въздържали се, приема се. 276. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърлено. Нека да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 277 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 278 за. Против. Проверка. Гласуваме. Гласуваме 278 изменение. 278. Край на гласуването. Приема се. 279 за, против, възражали се, приема се. 281 за, против, възражали се, приема се. Правим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 283 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 288 за. Против. Проверка 288 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 289 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 290 с устно изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 291 за, против, проверка. 290 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 292 за. Против. Гласувайте, моля. Моля ви, вдигайте ръка, за да ускорим процедурата. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Инта. Виждаме, можем да гласуваме Амбок от второ до осмо изменение. За, против, въздържали се, приема се. 10. За, против, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Имко Можем да гласувам имко 3 до имко 12, ако не възразявате. За, против, въздържали се, приема се. 13 за, въздържали се, приема се. Имко от 14 до 26, ако нямате нищо против. 225 искате. 14, 25. Имко. Добре, едно по едно. Имко 14. За, против, въздържали се. Приема се. Имко 17. А, сега искате емблок. От 17 25. За, против, въздържали се. Приема се. 26. За, против, въздържали се. Приема се. Агри 1. За, против, въздържали се. Приема се. Агри 2. За, против, въздържали се. Приема се. Агри 4 за, против, въздържали се, приема се. Агри 5 за, против, въздържали се, приема се. Агри 6 за, против. Проверка на Агри 6. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Агри 7 за, против, въздържали се. Приема се. Агри 9 за, против, въздържали се. Приема се. Агри 10 за, против, въздържали се. Приема се. Агри 13 за, против. Проверка. Агри 13. Гласувайте. Край на гласуването. Агри 14 за, против, въздържали се, приема се. Агри 15 за, против, въздържали се, приема се. Агри 16 за, против, въздържали се, приема се. Агри 17 за, против, въздържали се, приема се. Агри 18 за, против, въздържали се, приема се. Агри 19 за, против, въздържали се, приема се. Агри 20 за, против, въздържали се, приема се. Няма да гласуваме съоб... съображенията. Изменение едно за против проверка по първо изменение. Край на гласуването. Приема се.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 Гласуваме съображение 10-11 за, против, възжали се, приема се. Измерение 7 за, против, възжали се, приема се. Съображение 12 за, против, възжали се, приема се. Измерение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме текста с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 49 за, 5 има против, 1 въздържал се. Поздравления! Гласуваме проекта за становище на господин Тремоза.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 Това не го гласуваме, защото се покрива. 40. 40 за, против. Проверка по 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 41 за, против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 11 за против въздържали се. Отхвърля се 46 за проверка по 46-то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 48 за, против, проверка по 48 начало на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се, 26 за, против, въздържали се, приема се, 3 за, против, проверка по трето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 27 за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се, отхвърля се, 4 за, против, въздържали се, приема се, 29 за, против, въздържали се, приема се, 5 за, против, въздържали се, приема се, 6 за, против, проверка по 6 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 31 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по текста с измененията към него, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 50 гласа за, 4 гласа против, въздържали се няма. Поздравления за докладчика и сега последното гласуване, последния доклад – решение на комисията относно приемането на предложение за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране господин Бощян Яцбек за 5 годишен мандат. Тайно гласуване, начало на гласуването. Един глас повече за НП. Край на гласуването. 41 гласа за, 6 против, 5 има въздържали се. Поздравление за господин Язбец. Вие го изслушахте преди малко. Приключихме с гласуването, приключихме и с днешното заседание. Продължаваме работата си утре в 9 часа с дебат относно банковия пакет. Благодаря на всички. Заседанието приключи.